този дебат. Следващото ни заседание е утре, 12 септември. То ще започне в 9 часа за ранта. Дневният ред е публикуван, а може да го прочетете и на вебсайта на Европейския парламент. Закривам тази вечешното заседание.